на президента Бутефлика, но това е не е единственото им истине. Те искат а, да се изпълнят мечтите на поколението, а, защото младите хора по 25 годишна възраст, възраст са оставени на страна от а, политическите процеси в страната. След тази криза ние трябва да покажем, че можем да уважаваме това, което правят, да ги изслушваме, да уважаваме милионите демонстранти, които протестират мирно, не искат промена, реформи и права и също да, да се даде възможност за отегляне на този режим. Благодаря ви, господин Лопес. Сега давам думата на Франциско Милан Мон. Алжир е много важна страна за Европейския съюз и за държавите членки. Живее в много сложен момент. Ние знаем, че през 90-те години тогава страната премина през много тежки времена. Имаше много прояви на тероризъм, много жертви. Сега Бутифлика искаше пети мандата, но Алжир се намира в преход и този процес, според мен, трябва да бъде много приобщаващ, което беше казано и от комисаря. От улицата хората искат промяна. Хората, които мирно протестират. Алжирците не искат сблъсъци, нито дестабилизация на страната им. Те не искат да се връщат и към миналото. Те а, имат а, са обърнали поглед към бъдещето. Ние трябва да можем да им дадем своята подкрепа, ако те желаят сътрудничество с нас. Трябва да има приобщаващо участие, демократично участие, за да се гарантира бъдещето на страната. Благодаря ви, господин Милан Мон. Сега давам думата на колегата Фройнт. Благодаря. Е, много бе казано вече за Алжир. Но аз искам да кажа нещо за Европейския съюз. От години, повтарям, Сирия няма да е последната страна, където ние като Европейски съюз се провалихме. Алжир ще последва. Там има един президент, който държи по хлопака с трепереща ръка, по хлопака над котела, който ще експлодира. Какво правим ние? Ние гледаме. Алжира има 40 милиона жители. Не мога да си представя какво ще се случи, ако се разрази гражданска война там. Ако преди години имахме една последователна външна политика, ако действахме дипломатично, щяхме да направим много за хората в Сирия и, и на хората в, е, в Европейския съюз. Затова обръщам се към всички държавни и правителствени ръководители. Имаме нужда от обща силна външна политика на Европейския съюз. Хората в Алжир и, и нашите граждани ще ни благодарят за това. Благодаря. Благодаря за уважаеми колега. А сега преминаваме към спонтанните изказвания. Имаме трима оратори. Давам думата най-напред на господин Поспешел pane předsedající já jsem velmi pozorně. Благодаря, господин председател. И целият дебат много внимателно и ние очертаваме нашата политическа позиция. Мисля, че трябва да се укрепи процеса на демократизация в Алжир, да направим всичко, така че президент Бутефлика да не се кандидатира повече. От друга страна, трябва да гарантираме да няма насилие във връзка с мирните протести, които сега се провеждат. Е, нужно е да се подкрепи, разбира се, и предизборния процес, за да може да се гарантира е, един справедлив е, избор, избор на легитимен президент. Трябва да бъдем внимателни, както и много колеги казаха, защото действително положението може да се превърне в насилствено, но не трябва да се спира Алжир. Благодаря. Председателя. Госпожа Гомеш. Благодаря. Европа се измива ръцете в Западна Сахара. Има конфликти, които се разразяват пред очите ни. Не може да претендираме, че не ги виждаме. Това са конфликти важни и за нас. Европа трябва да признае, в Алжир има демонстрации, мирни демонстрации против петия мандат на президент Бутефлика и за демокрацията. Трябва да го видим. Не може да се преструваме, че този феномен не съществува. Трябва да подкрепим гражданите на Алжир в тяхното желание за демократични реформи. Това е изключително важно. Трябва да осигурим и да предотвратим това, което стана в страните от арабската пролет. Алжир трябва да бъдат подкрепени, трябва да имат възможност за включващи политики, за заетост, за просперитет и успех. Защото нашата сигурност зависи от това. Благодаря, господин Фария. Грация, президенте. E Благодаря, господин председател. Въпреки започващото от 24 февруари насам протестите, призоваващи президент Бутефлика да не се кандидатира за пети път за президент, очевидно е, на практика отлагането гласуване е удължаване на неговата власт. И хората протестират срещу е, това противоконституционно забавяне на гласуването. И сега действително може, предполага се, че може да се мобилизират конкретни е, членове от Конституцията, но в крайна сметка, ако се стигне до дестабилизация на целия регион, това наистина ще бъде е, нещо недобро, защото ще е, застраши процесите, до които сме стигнали, включително борбата срещу тероризма и проче и проче. Важно е действително да се запази мирния характер на демонстрациите, изборите и да се гарантират свободни и избори в максимално кратък срок, за да може наистина да не се стигне до следващо разочароване по отношение на така наречената арабска пролет. Благодаря. Председателя. Благодаря. Комисарио Ан, а дел вице-президент на И сега обръщаме се към вас, комисар Хан. От името на Върховния представител по външни работи, сигурност и отбрана. Благодаря, господин председател. Ние ще продължим да следваме ситуацията, защото Алжир е наш ключов партньор и съсед. Надяваме се ситуацията да остане мирна. Много е важно легитимните стремления на алжирците да се осъществят. Ние не бива да се намесваме в целия процес. Трябва да посредстваме консенсуса, когато моментът назрее. Ние сме готови да направим съответните стъпки, но алжирците трябва да решат как да се осъществи прехода към демокрацията. Искам да изразя нашето желание е да сме бдителни и да следим ситуацията. Благодаря, господин комисар. С това нашата дискусия приключва. Преминаваме към следващата точка, а именно това е изявлението на заместник председателя на комисията по въпросите на външните работи и политиката на сигурност става дума за петте години незаконна окупация на Крим от Руската федерация. Отново думата има Йоханес Хан. Той замества върховния представител. Е, е. Благодаря, господин председател. Преди пет години Руската федерация незаконно анексира Крим и град Севастопол. Пет години по-късно Европейският съюз остава категоричен в подкрепата на украинската суверенност и интегритет на територията. Ние не признаваме това нарушаване на международното право и ние поддържаме нашата политика. Що се отнася до сигурността в този регион, това е непрекъснато източник на притеснение и тревога по отношение на Кримския полуостров и а, използването през миналия ноември на сила в Керчинския пролив от Руската федерация отново накърнява регионалната стабилност. А, изисква се Русия Русия е, незабавно да освободи е, както е, военните, така и техните кораби и съдове. Изключително важно да се направи нужното пред съответните консулски органи. Нужно е хората да получат и адекватно медицински леко обслужване. Що се отнася до изграждането на Керченския мост без съгласието на Украина? Отново изказваме нашето несъгласие. Това е, е във връзка с спирането както на трафика, така по море, така и въздухоплаване и задържането на средствата понякога постига до няколко дни. Необходимо е Керчинския пролив да бъде отворен и използван съобразно международното право. Необходимо е да има справедливост, включително в рамките на Конвенцията на ООН за морско право. Освен отрицателните последици за незаконната анексация, Въвежда се и допълнителни ограничения на основни човешки права в полуострова. И не само за кримските татари става дума и техните права, а именно а, затворените медийни източници, забраната и а, преследването на лидери на общността са сред примерите. Така че не пре... искаме да бъде незабавно освободен Олег Сенцов – искаме отново да напомним за нашата ангажираност за това. А също призоваваме и за освобождаването на Еден Бекиров, Микола Семена, Водомир Балюк, Емир Узейн Куко, Александър Колченко, които са задържани от Русия в нарушаване на международното право. Необходимо е, е да се направи необходимото, така че и правозащитниците да имат невъзпрепятствен достъп до Кримския полуостров. Продължаваме да ставаме свидетели на обвинения и напоследък имаше осъждане на гражданин на пет месеца лишаване от свобода, очакваме неговото освобождаване. Имайки предвид нарушението на международното право, искаме да подчертаем, че Украина не е сама. Това е асоцииран наш партньор и продължаваме да поддържаме нашата позиция. Вече засегнах въпроса за Кирчинския мост и Азовско море включително и направеното по въпроса през миналия октомври. Що се отнася до Севастопол, анексирането, много пъти повтаряме това, напоследък и в декларацията на Върховния представител от името на Европейския съюз на 17 март когато се разглежда публично този въпрос пред съвета по външни работи. Необходимо е наистина да покажем на Русия, че действията им имат своята цена и на 15 март списъка с ограничителни мерки ос руски лица са включени в него и всичко това се оповестява съвместно с а, информация, която се предоставя и на трансатлантическите ни партньори. Необходимо е да намерим и други области за подкрепа, а, включително е, режима който се въвежда от Русия в Азовско море. Е, необходимо е да се обърне внимание на различни транспортни връзки, които да се изградат и също така да се подкрепят МСП в района, за да се диверсифицира структурата и производството в този регион. По-настоящем изключително зависим от производство на стумана. Нарушенията на международното право се случват на нашия континент и ние като Европейски съюз несъмнено знаем къде се намираме. Ние сме на страната на международното право на основния принцип, че границите не трябва с сила да бъдат променяни и ние сме на страната на украинския народ. Инвестирахме в Украина много повече, отколкото в други страни в света и Украина знае, че ние ще продължаваме да ги подкрепяме. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега започваме с политическите групи. Господин Брок от името на НП, две минути. Сам, е, колегин, благодаря, уважаеми колеги. Благодаря за приноса на господин Хан по този въпрос. Благодаря за яснотата. Имаме два принципа от Хелсинки като европейци. Сувереността на една страна да решава свободно в, с кого да, да сключват договори. Това е първият принцип. И, на, и втория принцип е не нарушаемостта на границите. Тези два принципа бяха нарушени от Русия. Русия окупира част от една страна. В Азовско море Русия също се опитва да променя ситуацията. Трябва да сме наясно. Това, е, това от 1945 година насам е първото нарушаване на международните норми. Това не бива да стане практика. Практика на е, която Европа приема в 21 век. Това трябва да ни е ясно. Трябва да продължим с санкциите. Трябва да водим обаче и диалог с Русия. Това е в интерес на Европейския съюз, но и на Русия. Международното право трябва да се наложи. Изводът от тези пет години е следният. Народът на Украина се изказа в е референдума през 90-те години за сплотеността на Украина. Освен това, хората в Украина с мнозинство предпочетоха европейското решение на своето бъдеще. Така че не бива да има каквито и да е исторически или други аргументи от страна на Русия за нейните действия. Кримските татари са една, един такъв аргумент. Това не е аргумент. международното право това е аргументът. Благодаря. А сега преминаваме към оратора от името на социалистите и демократите. Това е госпожа Гомеш. E Законното окупиране на Крим от Руската федерация нарушава явно договора с Украина нарушава също и правата както на украинците, така и на местните татари. Русия не спазва международното право и хартата на ООН. Тя води експазионистка кампания и засяга демокрацията на съседните държави. Тя има специални отношения с Европейския съюз. Виждаме какво става и с Грузия, войната в Донбас. Тя разширява участието си в Черно море, в Азовско море. Целта е да разруши Европейският съюз. Не са достатъчни политическите декларации, трябва санкции, трябва да покажем, че заставаме зад Украина. Само по този начин ще можем да бъдем на висотата на очакванията на гражданите на нашите държави членки, тъй като воен... въоръженият конфликт е реалност и може да има сериозни последици, може да доведе дори до а, ядрена катастрофа. Благодаря ви много. Уважаеми колеги, моля ви да спазвате времето си за изказване. Не ме карайте да ви изключвам микрофона, защото не ми харесва това. Сега от името на ЕКР Давам думата на господин Юрек за една минута. Благодаря. Пет години изминаха след окупацията, от окупацията на Крим. Сигурността на Русия не бе ощетена през това време. Европа реши да прекрати Северен поток 2. Балтийските държави и Полша ще бяха изолирани от Северен поток 1. Северен поток 2 изолира Украина. Нашите санкции изразяват нашето недоволство, но те са по-скоро символични. Балансът не е възстановен. Цялата ситуация показва, че усилията на Европейския съюз не носят плодове. Що се отнася до общата външна политика, желанието на лице, но жестовете си остават празни, думите си остават само на хартия. Господин Семил, Селимович. Del gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, la parola all'onorevole Selimovic per due минути. Please. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Господин комисар, пет години изминаха от незаконната окупация на Крим и до сега нашия отклик не е бил достатъчно изказан на висок глас. Защо? Защото се устрахуваме от Русия или имаме нужда от газ. Но истинският въпрос трябва да си зададем тук. Как бихме ре, реагирали? Ако това се случи в Европейския съюз, дали колегите от балтийските страни могат да бъдат категорично сигурни, че ще бъдат защитени от нас, ако бъдат атакувани? И това, господин председател, е именно всъщност мястото, което Кремъл иска ние да вземем във връзка с отстояването, да не се играе с нас, да ни разделят – да бъдем слаби в отклика си. Така че нека да кажем фактите. От много години ние виждаме как Русия става все по-агресивна. Грузия, Крим, е, по някаква несигурност да има при положение, че наистина Русия не мисли е, дълго за да промени границите, ако вземе такова решение. Това е една възможност за нас само. Ние трябва съвместно да действаме и да бъдем категорични. Защото всички други отговори, преговори, някакъв вид на компромис, в крайна сметка ще бъдат прияти в Кремъл като слабост. Така че ние трябва и ясно и категорично послание да отправим. Стига вече. Достатъчно и далече стигна всичко. Трябва да започнем да работим, да оказваме натиск върху Русия, да напусне окупираните територии в Грузия, в Крим. Благодаря. От името на зелените е, заместник председател Хаутова. Е, е, Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията и на върховния представител за ясното осъждане на окупацията в Крим. Важно е пет години след тази нелегална интервенция, на тази нелегална анексия да кажем ясно на гражданите на, на Крим, че сме против систематичните преследвания и системното нарушаване на човешките права от нелегалната окупация насам. Олег Сенцов е нашият носител на наградата Сахаров. Ние се застъпваме за неговото освобождаване освобождаването на всички политически затворници. Осъждаме екстремизма, който се шири след окупацията. Той донесе сериозни ограничения на свободата на изразяване в Крим. Благодаря. От името на Обединената левица, господин Колсо Пермой. Благодаря, господин председател. Днес обсъждаме 50-те години от така наречената окупация на Крим. Това е нещо, което се оспорва от юристите, като рехът, който е от етичния комитет на Испания. но трябва да отчитаме това, което стана на Майдан, както и намесата на нашия парламент в процес. Жалко е, че тук не се говори за 20-те години, откакто изминаха от агресията на НАТО в Югославия, как беше нарушено международното право, същото това, което сега в което обвиняваме Русия. Политиката на санкции срещу Русия е тази, която прилагаме води до унищожаването на хиляди работни места в Испания и Италия. Благодаря много. От името на НС Шофхаузер. Имате думата. Уважаеми колеги, това, което отказвате на Крим, го давате на Косово. Вие критикувате незаконната окупация на Крим, одобрявате незаконната окупация на Косово. Вие критикувате русите, но одобрявате незаконната война на НАТО срещу Югославия, чиято 20-та годишнина отбелязваме тези дни вие отхвърлите референдума в Крим, но подкрепяте незаконното обявяване на независимост на Косово през 2008 година в нарушение на резолюция 1244 на съвета за сигурно. Вие сте за върховенство на закона, но подкрепяте превратаджиите от Майдан, които бяха дистанционно управлявани от САЩ. Но за разлика от Косово и Майдан, нито един изстрел не беше изстрелян в Крим кримските граждани искат да се върнат към твоята историческа родина Русия. Това, че ние отхвърляме това тяхно право, ни доближава до диктатора Хрущов, който само с е, е, един замах на писалката даде Крим на Социалистическа република Украина. Господин Полчък има към вас въпрос с синя карта. Приемате ли да отговорите? Благодаря, колега, че приехте моя въпрос. Аз очаквах това, което ще кажете. Аз съм ви чувал да говорите руски, минавайки край вашия кабинет, но читате ли, че това е обективна оценка? 10 милиона заем беше дадена от Руско-Чешка банка за вашата партия. Има също и случай на нарушаване на международното право. Известно ли е това? Колега, аз няма да отговарям на подобна полемика. Беше проведено разследване. Всичко се оказа, че е коректно. Имаше лихвен процент, който е над пазарния, който се предлага от европейските банди. Това, което е скандално. Първата опозиционна партия в Европа не може да намери банка, която да я финансира. Това е скандалното. И това е булшевишкият е, метод на действие. Господин Шофхаузер има още една синя карта от господин Преда. Приемате ли да отговорите? Господин Преда, имате думата. Благодаря, господин Шафхаузер. А, аз съм любопитен. От 5 години вие подкрепяте много яростно всички позиции на Кремъл. През тези 5 години имало ли някога позиция на Путин и неговия режим, която да не сте подкрепили, с която не сте съгласни, да си поставяте някакъв въпрос, някакъв детайл, който да не приемате? а вместо да сте 120% за Путин и Кремъл. Кажете ни истината. Скъпи колега, Политиката, която подкрепям, е политиката на Франция. Съжалявам. Погледнете. Погледнете каква е позицията на Франция в нейната история. Как генерал Дегор беше първия, който посети Русия на Сталин. Как всички държавни правителствени глави имат привилегировани отношения с Русия. Вижте какво прави президента Макрон, въпреки че понякога трудно се позиционира. Политиката на Франция винаги е била политика на равновесие, на независимост, на суверенитет и се надявам това да остане така и в бъдеще. Благодаря ви много. Сега давам думата на господин Келъм за една минута. Благодаря, господин председател. Е, анексирането на Крим нарушава грубо международното право и ни връща назад към е, е, Хитлерово време и Великата война. Да, руската агресия е осъдена, има и санкции. Но има различни становища относно въздействието на всичко това и а, посоката, която поема Европейския съюз от миналия а, ноември, а, е насочена сега, разбираме, към 8 души, които влизат всъщност в този списък. Украина не е изолиран случай. Европейският парламент преди две седмици подчерта, че Русия умишлено нарушава международното право и застрашава своите съседи. По всякакъв начин не можем да се върнем към обичайната практика, освен ако Кремъл не възстанови изцяло и безусловно целостта на територията на Европа. Благодаря. Благодаря, господин председател. Пет години след нелегалната окупация на Крим от Русия, ние отново трябва да протестираме и да осъдим неправомерните действия на Русия. Видяхме милитаризацията на Азовско море. Това е част от цялостната милитаризация, провеждана от Русия. Русия в момента не е стария Съветски съюз. Аз съм изключително против Съветския съюз. и, но не бива да автоматично да изпаднем в антируска опозиция. Става дума за това, че Русия подкопава международните принципи, принципи, които трябва да бъдат защитени от Европейския съюз. А сега господин Демесмакер. Ja, uh, meneer de commissaris, dank voor uw sterke verklaring. Господин комисар, благодаря ви за силното изявление. Крим е един откраднат полуостров за пръв път от Втората световна война на Асам. Една европейска сила на влиза на територията на друга европейска държава. Русия наруши много международни споразумения, меморандума от Будапешта с анексацията. Те започнаха и репресии, най-вече срещу населението на Крим. Има голяма военна база Важно е да се изисква спазване на международното право. Бихме искали да имаме по-гъвкави отношения, но ние искаме да се отслабват санкциите. Благодаря ви много. Госпожа Гил за една минута. Благодаря. Е, нарушава се и се заплашва международния мир. И този конфликт много лесно може да ескалира международен. Това, което ме тревожи, е, че хората в Крим стават все по-изолирани и човешките права и економическите условия се влушават бързо там и ние призоваваме териториална цялост на Украина да бъде възстановена тя, но е, Русия непрекъснато нарушава тези призиви, изграждайки нови мостове и прочее. Така че е, не е достатъчно да връчим наградата Сахаров е, на хора като Олег Сенцов, хора, които се борят срещу тази този натиск. Нужно е да се задействат онези международни а, разпоредби, които ще дадат възможност да има по-голяма помощ и по-голяма сигурност. Така че въпросът ми е, как да увеличим натиска над Русия? Дали всички държави членки всъщност говорят на един глас, съобразно и казаното с вас, господин комисар? Благодаря много. А, сега госпожа Фотига има думата. Заповядайте. Благодаря. Пет години вече Руската федерация незаконно окупира Крим с населението на този полуостров и най-вече кримските татари страдат от това. Това е нарушение на правата на тази общност. Първата, първото нарушаване на правата на кримските татари е, бе през 1783 е, година, а второто през 1945 година, когато Сталин депортира кримските татари. И сега те са мълцинство на полуострова. Те страдат, те изчезват и и, и са изложени на огромно насилие. Те биват затваряни по политически причини. Техните човешки права биват потъпквани. Тази година кримските татари заедно с цяла Украина и надявам се с цялата международна общност ще честват 75-та годишнина от, последната, от последното изселение, от последната депортация. Аз приветствам вашия апел, господин комисар, да се освободят политическите затворници и да се върне територията на Украина. Благодаря. А сега госпожа Ворта. Пет години след незаконното окупиране на Кримския полуостров от Руската федерация. Аз се присъединявам към онези, които заклемяват това нарушение на международното право. Продължаващата окупация на полуострова сериозно подкопава върховенството на закона в международните отношения. Аз вече в тази зала съм говорила против последиците, които има това положение върху културното наследство в Крим, където има сериозно нарушаване, унищожаване. Политическите опоненти, творци продължават да бъдат преследвани в Русия окупираните територии. Европейският съюз е твърд и последователен. Той отказва да се признае незаконната окупация на а, Крим. Русия се опитва да се намесва в политиката в Европа, като финансира крайни партии и да се намесва в изборите. Ние не можем да допуснем подобно нещо в отношенията ни с Русия, с която и да е друга страна. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Има пет желаящи. Има много желания от НП. Давам думата първо на господин Поспешил pane já jsem velmi rád že ta debata jasně. благодаря господин председател. Наистина в дебата е ясно се очертава мнозинство в мнението относно нарушението на международното право с акта на Русия и а, наистина в Азовско море виждаме продължаващи действия в тази насока. Що се отнася до малцинствата в Крим, това също бе засегната тема. Е, имам предвид е, татарите, срещу които има сериозна дискриминация, натиск е, по отношение на независими журналисти, нарушаване на правата на човека и прочее. Това са не само нарушения в международен план, но това е и посегателство над народа на Крим които, е, нези, които искат да запазят своята украинска идентичност. Очевидно е, че санкциите срещу Русия не трябва да бъдат спирани. Благодаря. Благодаря. Господин Фария. Грация, президенте. Цинкуен за поза, анекса са... Благодаря, господин председател. Пет години след нелегалната незаконна окупация на Крим, ние виждаме преследване на кримските татари и произволни арести на държавни служители. Идеята е интеграция на региона към Русия, за това виждаме милитаризация на региона. Минското споразумение трябва да се приложи и да се възстанови териториалната цялост на Крим. Виждаме банковата система в Европейския съюз, част от нея да перат руски пари. Това трябва да се преустанови. Държави, които не са приложили четвъртата директива за пране на пари, трябва да бъдат наказани. Европейските банки подкрепят този незаконен режим. Благодаря. Госпожа Шойдрова. За udělení slova. Já chci především пану panu komisaři за его я... Благодаря. Благодаря на комисаря Хан за ясно заявената позиция срещу незаконната ситуация в Крим. Русия отбеляза петата годишнина от анексирането на Крим, но ние гледаме на това като на несправедливост. Крим принадлежи на Украина, съгласно договорът, подписан от Руската федерация. Точно 5 години изминаха откакто Общото събрание заяви, е, че руската анексация е незаконна. Освен това, има случаи на изтезания, на незаконно преследване от страна на Русия срещу местното население. съдбата на, на а, Крим а, трябва да е свързана с свобода. Благодаря. Следващият оратор. До слово, пане председайци. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми госпожи и господа. Юни 2019 година има наложени 18-та година с санкции, включително и в енергийния сектор, което пък коства милиарди на Русия годишно. Що се отнася до 2014 година, отново бяха наложени санкции срещу е, граждани на Русия, макар че те нямат пряко въздействие върху економиката на Русия е, и не са толкова значими като економическите, но те също имат е, въздействие относно процеса на взимане на решения в Русия. Е, Кремъл използва властта си за свои цели и а, се а, утвърди нахлуването на армията в Крим има единогласие по взимането на решение, така че трябва наистина да засилим тези санкции във връзка с горната камера на Руския парламент по отношение на влизането им в Европейски съюз. Благодаря. Благодаря. Господин Балчев. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Благодаря, господин комисар. Пет години незаконна окупация на Крим. Това означава пет години нарушаване на международното право. Въпреки, че имаме принципа на ненарушаване на целостта на границите, кримските татари нямат права. Трябва да подкрепим Украина. Аз напълно подкрепям помощта за Украина. И искам да се извиня на гражданите на Украина за действията на Милош Семан, чешкия президент, който използва всяка възможност да накърни чешко-украинските отношения. Извинявам се за неговите действия на украинските граждани. Трябва да поддържаме санкциите към Русия и трябва да настояваме за това Крим да се върне на Украина. Следващият. Благодаря. А сега думата има господин Хан. Благодаря, господин председател. Като имам предвид множ преобладаващо мнозинство от изказванията. Оставам с впечатлението, че ние трябва да продължим да държим въпроса за незаконната окупация на Крим, високо в дневния ни ред, да следим ситуацията в Азовско море и да помислим по какъв начин можем допълнително да подкрепим Украина. Съгласни сме също, че трябва да използваме всички възможности в многостранен контекст за да заявим отново принципната ни позиция за анексирането на Крим. Госпожа Гил, може ли да разчитате за това на всички държави членки? Това е. Благодаря ви много. Искам да благодаря на господин Преда. Дискусията приключи. Преминаваме към следващата точка, доклада на Бени Фей след арабската пролет, перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Преди 8 години хиляди жени, млади, излязоха на улиците за да изискват и да се борят за повече демокрация, фундаментални основни права, социална интеграция 8 години по-късно, след началото на този процес, който прекъсна а, миналата традиция, трябва да помислим какво се случи в този регион – особено във връзка с действията на Европейския съюз. Арабската пролет, която е премина през различни етапи на първо място. Различни неща се случиха в различните държави, в движението към демокрацията, новите режими, военни действия, в това число борбата към демокрацията. Имайки предвид заплахата от Даеш кризата с бежанците. Сега а, можем да говорим за стабилизиране на държавите във връзка с процесите също и миграцията. Трябва да излечем полките от миналото. А, но в крайна сметка можем да кажем, че се намираме и в един порочен а, кръг, от който региона се опитва да излезе. Ето стана дума за Алжир Алжир рискува да се превърне в друга Сирия, ако не се преодолее положението сега, така че наистина трябва да се координират действията ни. Нужно е да бъдем единни. Държавите членки да изпълнят своята задача, но пък предприемат краткосрачни решения в много случаи необходимо е да се обърне внимание на този е, регион и да не забравяме какво се случи в Сирия. Да отразим <clears throat> положението, което е, съществува при нашите съседи сега. Е, във връзка с политиката за сигурност. Трябва да инвестираме в издръжливостта на тези общества, не само да ги стабилизираме като държави, така че да има интегриране на обществата. В противен случай можем да е, стигнем до застрашаващо напрежение в този регион, което ще има изключително въздействие върху правата на хората, техния живот, включително и средата и околна среда. Много важно е да се запази доверието на гражданите в техните институции тогава, когато Европейския съюз може да подкрепи тези процеси, да се има предвид хората, за които става въпрос, да има структурен диалог с гражданското общество, включително местните власти, в подкрепа на младите хора, които играят изключително важна динамична роля в тези общества. Затова Предлагаме да има постоянни структури, включващи и млади хора, както от Европейския съюз, така и от тези страни, да има обмен по отношение на участие в Еразъм, например, така че държавите членки, освен това, да спрат да продават оръжие на онези режими, да се подчертае още веднъж, че е нужно наистина да има а, сътрудничество, включително в научно-изследователска дейност, правните системи, въвеждането и участието на младите хора във всички тези процеси. Нещо много важно необходим. Според нас с този доклад ние очертахме е, начин по който може да се подкрепи наистина вярата на хората и да има сътрудничество от двете страни на Средиземноморието. Благодаря председателя. От е, името на върховния представител и дипломатическата служба комисар Хан. Благодаря, уважаеми депутати. Искам да благодаря на докладчика господин Бенифей за неговия доклад за ситуацията в страните от арабската пролет. Съгласни сме с това, което казва доклада. Много от исканията на тези страни на гражданите, които излязоха на улицата, не бяха осъществени. Желанието за по-добра демокрация, за социална справедливост, за свобода на словото, за по-включваща система на управлението. Това беше същността на арабската пролет. Някои страни от 2011 година се придвижиха много напред, например Тунис. Това е пример, на, пример за стабилност в региона и напредък. Стабилността в региона обаче не може да бъде осъществена и гарантирана, ако тези искания на гражданското общество не бъдат реализирани. А това зависи от устойчивото развитие и от стабилните институции. Искам да се спре на три неща. Най-напред трябва да подкрепим гражданското общество в Магреб и Маншрек. Никой не го прави така, както го правим ние. Европейските делегации в региона са в непрекъснат диалог и контакт с гражданските организации от региона. Ние се консултираме с тях и сме създали точки за контакт във всяка делегация на Европейския съюз, точки за контакт с гражданските организации. Това е добре за правозащитниците в региона. Освен това, искам да подчертая и ангажираността ни към младите хора от региона. Няма демокрация, ако младите хора не я подкрепят. Те трябва да намерят мястото в обществото си, те трябва да имат перспективи за развитие. Затова техните гласове трябва да бъдат чути. Трябва да създадем сигурна, реф... Реф... сигурна платформа за развитието на тези хора. Такава платформа съществува. Тя се нарича Young for Plus. Преди един месец Младите хора бяха включени в рамките на диалога 5 плюс 5. Ангажимента към гражданското ни общество трябва да продължи, особено когато говорим за Сирия, за бъдещето на Сирия и региона. Гражданското общество на Сирия бе обект и тема на наскоро състоялата се конференция. Специален акцент се отдели на жените. Жените трябва да могат да имат възможност да изразяват своето мнение и то трябва да бъде вземано от хората, които взимат решение. Това е единствения начин за прекратяване на конфликта в Сирия, именно да подкрепим гражданите да създадем една включваща Сирия заедно с ОНЕ. Исканията на арабската пролет бяха често излъгвани – Единственият начин да поправим тази ситуация е да работим заедно с всички релевантни актьори. Трябва да продължим да подкрепяме гражданското общество, да го подкрепяме, да създаваме пространство за него, но също така трябва да говорим и с правителствата и да поощряваме промените, които са необходими за региона. Е, човешките права и демокрацията са винаги тема на обсъждане за всички засегнати страни от региона. Човешките права особено. Непрекъснато говорим за тях, било то публично или в двустранни разговори. Ние споделяме целта на този доклад. Искаме да помогнем на нашите приятели от другата страна на Средиземноморието да постигнат демокрацията и, и, и социалната справедливост. Ние взимаме много насериозно критиката, изразена в доклада. Истината е обаче, че никой не се ангажира така за постигане на целите на доклада, както Европейския съюз. Благодаря. А, сега. А, би трябвало да говори госпожа Арена от името на Комисията по правата на жените, но не я виждам в залата. Давам думата на господин Брок от името на НП.